Okay, we are. Нямаме много депутати в залата, тъй като имаше среща по отношение на пакета от две законодателни мерки. Онези от нас, които са тук, е, ще се забавляват, убедена съм. В началото имаме приемане на дневния ред. Е, гледах първа точка заседание на координаторите, но не е тя. Имам няколко съобщения. Утре няма да заседаваме. Тъй като има отлагане на гласуването по ипотеките, така че всичко се отлага. Имаме на 8 май открито заседание на координаторите с Томас Вайзер, значи утре между 2 и 3. Председателя на Европейската Централна банка. Ако сте забравили, нашата комисия трябва да подготви заседанията на министрите на економиката и финансите. Трябва да докладваме редовно и имаме и значителна роля по отношение на процедурите по дефицита. Ще имаме възможност да видим как държавите членки ще обсъдят сроковете за работа по отношение на свръхдефицита. Това е открито заседание на координаторите. Няма обаче да има излъчване по интернет. Ще можем да задаваме всякакви въпроси. Искам да кажа, че са приключили преговорите относно споразумението за основаване на Европейската банка за възстановяване и развитие. Сега нейната дейност се прехвърля и към Южното и Източното Средиземноморие. Става въпрос за консултация по силата на правило номер 73. На 24 април имахме обсъждане, стигнахме до политическо споразумение, имаше уточняване на някои подробности в последваща писмена процедура и искам да се допитам до комисията по силата на правило 70.3. Ако някои от докладчиците в сянка искат да кажат нещо, могат да го направят. Ако няма никакви възражения, текста ще бъде внесен пред пленарна зала и гласуването ще е през юни месец. Има ли някакви възражения? В такъв случай ще действаме както обясних. Винаги избират кога да дойдат с кафето. Нали така? Сега преминаваме към точка четвърта, размян на, на мнение с Валтер Радермахер, генерален директор на Евростат. Добре дошъл на Валтер в нашата комисия. Сигурна съм, че обмена на гледни точки ще е интересен. Заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, госпожо председател. Искам за няколко минути в началото да представя основните проблеми. Уважаеми депутати, с удоволствие се явявам днес пред вас да поговоря за европейската статистика, за предизвикателствата, за състоянието на нещата. Днес имаме един нов феномен Вижда се, че европейската статистика може да подкрепи воденето на един разумен политически дебат в Европейския съюз. Много усилия бяха предприяти за модернизиране на статистиката. Комисията прие нови решения. Вашата подкрепа също е решаваща. Политическите инициативи инициативи и правните реформи и реформите в областта на управлението сега дават своите плодове. Сега всички разбират, че статистиката трябва да е надежна, да е целенасочена, за да се гарантира демократичната легитимност и доброто управление в Европа. Добрата качествената статистика, ефикасната такава, винаги е била възоснова на обществените и успешни политики в Европа. Още договора от Рим през 1957 година полага основите за дейността на европейската статистика и тъй като отбелязвам 60 годишния си юбилей през юни, с гордост казвам, че съм 3 месеца по-стар. През септември 1952 година за... започна работата на Евростат, така че аз водя тук. Евростат действа възоснова на ръководната роля на тази институция, но в сътрудничество с националните статистически институти. Нашите статистически данни са давали помощ за приемане на стратегически решения в общността, още от общността за въглещата и стомана през 50-те години. Действителността се променя много бързо, особено от 2000-та година насам. И по този начин се оказва сериозен натиск върху нези, които изготвят статистическите данни. На първо място има искане за все повече и повече данни, за да се откликне на економическите, политическите, екологическите, социалните предизвикателства пред Европа. На второ място статистическите институти нямат толкова много ресурси, значи по-голямо търсене, а свиване на ресурсите и все по-голяма отговорност. Има политически и правни решения, които трябва да се взимат полуавтоматично. Ние се променяме от а, една организация, даваща а, статистика, към а, организация, генерираща автоматично статистически данни. Така че има пряка връзка вече между статистиката и взимането на решение. На трето място, напоследък е, някои случки показаха колко е важно да се взимат политически решения възоснова на ефективни, е, издържани статистически данни и информация. Това са предизвикателства, които няма как да бъдат пренебрегнати. Уважаеми депутати, какъв е отговора на всички тези проблеми. Той се нарича Европа. Европейското решение в областта на статистиката ще доведе до осигуряване на качествени статистически данни и до ефикасност. Така ще се намали паралелната припокриващата се дейност и ще се укрепи сътрудничеството. Трябва да има европейска обща статистическа система. Това е решението. През последните години основните юридически реформи поеха по този път. През 2009 година така наречения статистически закон на регламент 223 от 2009 година влезе в сила. Вашия принос беше изключително важен за установяването на стандарти за независимост, професионализъм и гъвкавост, които трябва да са в основата на европейската статистическа система. Не мина много време от тогава, но се оказа, че това е една значителна стъпка напред. Същата тази година се появи информация за фалшифициране и погрешно предоставяне на статистически данни в една държава членка Гърция. От 5 януари 2010 година датира един доклад на парламента, който показва недостатъците на гръцката статистическа система. Научихме как, за съжаление, някои случки в една държава членка могат да окажат негативно влияние върху цялата европейска система на статистиката. И съответно се породи дебат за ответни мерки спрямо економическата и финансова криза, която тормози Европа от тогава насам. Ние предлагаме да се изкорени това зло още в зародиш. Евростат заедно с държавите членки започна трайно сътрудничество с Гръцкия статистически институт, за да се променят грешните методи, за да се събират по-надежни данни. Постигнахме сериозен напредък въпреки всички проблеми, които предстоят. На 23 април се появи четвъртия поред документ, който без резерви дава данни за развитието на економиката в Гърция и това е успех само по себе си. Продължаваме да работим, макар че не е лесно. Извлекохме основни полуки Опитваме се да действаме активно, за да подобрим цялостната рамка за данните, свързани с бюджета. Тук говоря най-вече за наблюдение на данни на европейско ниво. Разчитаме на активната подкрепа на Европейския парламент. Твърдо решени сме да попречим нещо подобно да се случи в бъдеще. Искаме да разширим обхвата на данните, свързани с бюджета. Например, по ваше искане сме готови да осъществим по стабилно събиране на данни относно е, задълженията с спешен характер на държавите членки ще използваме така нареченото проучване относно стандартите ИПСАС, статистически е, изчетоводни е, стандарти, като искаме да подобрим и системата за производство на статически данни. През 2009 година комисията прие съобщение наречено метод на производство на статистика в Европейския съюз, визия. По този начин се даде ход на една амбициозна програма, свързана с европейската статистика и нейните методи. Това представлява сега една систематична промяна и ситуация, от която могат да се възползват всички заинтересовани лица. По този начин ще се решат и много от проблемите с ресурсите пред националните статистически институти. Това обаче е свързано с промяна на някъде около 350 регламента. Целта е да се намали дублирането на дейността, да се създаде ефекта на синергията. Има обаче няколко пречки тук. Например, степента на развитие и осъзнаване, осведоменост в държавите членки. Има неохота относно това да се споделят и да се обсъждат данни на европейско ниво. Освен това, много държави членки неохотно работят за един гъвкав подход, който да се основава на по-стеснена регулаторна база. Освен това, не се използва до голяма степен степен член 290 от договор за функциониране на Европейския съюз. Той дава правни основания за действия тук. Накрая искам да кажа, че изготвяме и каталог на ефективната статистика. Нашата цел е с не много големи ресурси да изготвяме статистически данни, които да са пригодени относно исканията на потребителите на статистика. Уважаеми депутати, економически и парични институт може да функционира само възоснова на висококачествена и ефикасна статистика. И вие всъщност включихте ефективната статистика възоснова на новото економическо ефективно управление – Вашето послание е включено и в така наречения пакет от 6 законодателни мерки. Ние приветстваме мандата, който получихме. Комисията току-що предложи да се промени статистическото законодателство, за да се включат ясни критерии относно ефективната независимост, използването на административните ресурси, задължителни изисквания за поверителността. Това е един нов термин, между другото. Става въпрос за нещо като споразумение между националното политическо ниво и комисията, като държавите членки трябва да се ангажират на най-високо политическо ниво, за да прехвърлят реформите от европейско към национално ниво. Очаквам с нетърпение вашите съвети и активен принос. Аз ще искам да има преговори е, възоснова на съвместното взимане на решение. Освен това, колегиума на комисарите иска да промени решението за Евростат, като целта отново е да има по-добра статистика, учейки се от а, опита с ЕДП, разбираме как можем да използваме статистика, за да се справим с макроекономическия дисбаланс и а, относно постигането на целите ЕС до 2020 година. Тук няма магическо решение, но искаме да следваме високи стандарти. Сега приключваме вторичното законодателство по отношение на така наречените статистически санкции. Това е документ, който е в пряка връзка с пакета от 6 мерки. Следим внимателно всички развития в областта на економическото управление, например така наречения пакет от две мерки. Искаме да видим как тези мерки могат да засегнат генерирането и използването на официална статистика. Не само управлението обаче е важно за нас. Ние предлагаме основни реформи относно статистическото програмиране. Европейската статистическа програма до 2017 година е ключова мярка тук. Има и една програма, наречена е за 2010. Тя отново е свързана с статистиката. Надявам се, че резултатите по тези програми ще откликнат на амбициозните мерки, които предложихме в самото начало. Ще има и други предложения. Например, единна статистика за единния пазар това предложение е свързано с предложението Симпстат. Освен това, има и още едно предложение Интрастат. Неговата цел е да се намали бремето относно събирането на статистически данни. Евростат и ССС ще продължат да работят за бъдещето на европейската статистика ще се вземе предвид инициативата от 2007 отвъд БВП. В тази връзка се опитваме да генерираме економически ефективна статистика, която да допринася за растежа. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, европейската статистика премина през дълбоки реформи през последните години, нямаше как иначе. Аз съм готов да защитавам идеята, че създаването на една реална европейска статистическа система е правилният отговор на предизвикателствата. Нашите реформи показват, че следваме една проактивна стратегия, стратегия, която да се основава на изготвянето на ефикасна статистика за целите на растежа и доброто управление. Европейската статистическа служба е готова да следва това начинание и вярвам, че не сме сами. Вашата подкрепа винаги е високо оценена. Надявам се, че ще продължите да ни подкрепяте и за бъдеще. Тази помощ ще ни помогне да осъществим нашите амбиции и да откликнем на търсенията и желанията на потребителите на европейска статистика. Статуквото не е вариант за действие. Няма да ни е лесно, но аз вярвам, че това е битка за самата добра европейска интеграция. Иска ми се още веднъж да имам възможност да споделя с вас информация за това как европейската статистика допринася за най-добрите управленски практики и вземането на добри политически реформи в Европа на един бъдещ много развиващ се свят. Благодаря. Much, uh... Благодаря много, Валтер. Мисля, че нашата комисия може да се каже, че ваш приятел и приятел на Евростат в смисъл, че ние се опитахме да ви осигурим повече правомощия. И мисля, че тези усилия са започнали още преди да аз да поема председателството. Струва ми се, че успяхме да постигнем нещо, съдейки по пакета от 6 мерки. Сега ще дам възможност за въпроси. Едвард. Има ли координатори, които искат да се изкажат първи? Свен, искате ли думата? Икей? Може по поредността на заявките. Добре дошъл, господин Радермахер. Мисля, че статистическите данни са изключително важни и в края на краищата именно статистическите данни са в основата на проблемите, които споменахте. Мисля обаче, че и други страни по свой начин са дали своя принос чрез така нареченото творческо счетоводство, практика, която продължава и днес. Смятате ли, че докато не разработим хармонизирана система, така както е в частния сектор и счетоводните стандарти, разбира се, европейските стандарти за счетоводство. В някои страни използват система за натрупване, други система за паричните потоци. В крайна сметка те трябва да се преведат, когато се представят на комисията. Но малко е подвеждащо Създават се различни. Има различни възможности за творческо счетоводство. Приемате ли това състояние на нещата? Мисля, че моят отговор, поне за сега, е, че трябва да компенсираме отсъствието на система с натрупване във всички държави членки, като използваме най-добрите прогнози. Така че от гледна точка на макроекономическото равнище имаме възможността да запълним празнотите. При всички случаи обаче ще бъде много по-добре, ако празнотите се запълнят на микрониво. Така че да разчитаме на сравнима система, основана на натрупване за всички държави членки. Разбира се, има множество възражения срещу въвеждането на такава система. Има технически възражения, има скептицизъм. Дали разходите за тази система ще се окажат оправдани? от гледна точка на качеството на взиманите решения. Затова моят съвет е да огледаме много внимателно резултатът от проучването. Резултатите ще бъдат предоставени в края на тази година. И на тази основа можем да изработим един план за действие за приемане на система с натрупване за всички държави членки. При всички случаи задачата няма да бъде лесна, защото е, чуват се много възражения за това, че тази тема струва скъпо, че тя не е особено необходима за обществения сектор. Дори и парламентаристи в е, държавите членки не са за. Не говоря за Европейския парламент – има много колебания за това дали да се премине към тази система, защото това означава съвършено различен вид прозрачност, която ще трябва да приемат. Председателката, да, прозрачността винаги представлява проблем. Волф има думата.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 достигнахме до ниво на сравнимост, което е, бих казал, е, уникално. За мастрихските критерии, за дълг, за длъжнявост е, и дефицит е, имаме данни, които не са сравними с нашите данни, данните за Съединените щати, Канада и така нататък ние имаме уникална система за осигуряване на качеството, благодарение на която можем да сме сигурни, че всички фактори в статистиката, в статистическата област следват едни и същи правила. Не е възможно обаче тази система да се наложи за всички 350 статистики. Когато става дума за, да речем, статистика, статистическите данни за аквакултурата, за мидите, Определено, е, че, определено можем да приемем а, известни различия. Мидите преброени във Франция и мидите преброени в Испания не са същи, нямат също значение като статистическите данни за дълга и дефицита. Така че статистическите данни с всъщност трябва да се използват и разработват в зависимост от целта. В зависимост от целта ние решаваме какъв, какъв толеранс грешка приемаме. Мисля, че ето по този начин искаме да решим заедно с вас за кой елемент на статистическите данни можем да адаптираме системата от осигуряване на качеството и да осигурим сравнимост. Вие споменахте пенсиите. Тук мога да потвърдя, че предложението на комисията в съответствие с стандарта на ООН е свързан с изчисляване на стандарта за всички държави членки и той да стане задължителен в момента. Три държави членки искат да блокират този елемент по Европейската статистическа система. И за съжаление това са трите най-големи държави членки – Рисковете са ясни, но заедно с вас и с председателството се надявам, че ще успеем да направим нещо, така че до 2014 година да можем да изчисляваме дълга, в това число и е, пенсиите. Също така пасивите, инвестиционните дружества са специална цел, новаторските финансови инструменти. Може би сте забелязали, че в комюникето за печата на 23 април ние предвиждаме възможност не само да се взима предвид мастрикските критерии за дълга и дефицита, но и допълнителна информация – възоснова на която да приспособите изчисленията в зависимост от специалните си потребности. И ние искаме да подходим по по-амбициозен начин, така че да разполагате с информация, свързана за основните мастрикски критерии. Сега по отношение на сравнимостта сравняв... ябълките се сравняват с ябълки. Да се върна на, няко, на други примери, е, които споменахте. Пазара на труда и безработицата. Вярно е, че в ня... Е, че ако сравним за някои страни е, регистрираната безработица с други статистически данни, се оказва, че има големи разминавания. Хубавото обаче е, че има има е, една европейска статистика, проучването на пазара на труда, която е стандартизирана. Там има сравнимост и аз е, мога да твърдя, че тук може да се прави сравнение е, с немските, германс, френските и малтийските статистически данни. По отношение на търговията вътре в общността, Прав сте, че има сега различия. Сумата на всички износи, на цели износ от една страна, не съответства на вноса в страната, за която е предназначен износа. Това е свързано с 50% на административната тежест за статистически данни и от години – се, се полагат големи усилия да се премахне тази тежест. До сега не сме имали успех. Сега предприехме нова инициатива, наречена Статистически данни за единния пазар, Синстат. Там искаме да създадем нещо като Шенген на данните, т.е. данни, разработени в съответствие с европейското законодателство, да е, се предават от една страна на друга. Няма нужда от двойно измерване на търговските потоци. Държавите членки нямат особено желание тъй като съзират загуба на суверенитет и контрол, тъй като трябва да се доверяват на съседите си. Ето защо говоря за истинска европейска система, която не е просто координирана европейска система. Що се отнася до ангажимента за поверителност, промените идват от наблюдението. Веднага, щом подпишем споразумение за поверителност, и държавите членки не спазят ангажиментите си, ще заведем процедура за нарушение и пред Европейския съд. Това е което можем и ще направим. Благодаря. Мисля, че сега разбирам защо очаквате с голямо нетърпение тристранната среща по ИСА 2020. Искам да ви уверя, че докладчикът ви не е страхлив, страхливец и ако не сте разбрали, става дума за мен. Удо има думата. Благодаря. Господин Радамахер за присъствието. Нашата комисия защитава правомощията на Евростат. Правили сме го многократно, още преди да се обърне към вас общественото внимание. И председателката го каза. Компетенциите на Евростат по всяка вероятност ще се разширят и политическото значение на работата, която вършите, ще се засили ние, политиците, искаме да чуем това, което има значение за нас. Но на мен ми се струва, че ако искаме в еврозоната да се възстанови равновесието, ще имаме нужда от по-добро качество на статистическите данни, постъпващи от Евростат. Не става дума само за данни от националните бюджети, а и за изпълнението на, различни, на политиката в различни области. Имаме ли мерки за борба с безработицата, които могат да се измерват по сравним начин? образованието и обучението могат да се измерват качествено и количествено. Здравната политика може да се измерва по различни начини и в бъдеще ще трябва да се положат допълнителни усилия, за да измерим е, онова, което трябва да се направи за предотвратяване на заболявания, на заболеваемостта. Трябва да намерим начин и да санкционираме държавите членки, които не полагат достатъчно усилия. Моят въпрос е, ако искаме по-ефективна политика, насочена към изпълнение на стратегията 2020, готов ли сте да ни представите сравними а, статистики? Да, Отговорът ми е както следва. Постъпателно разширение на системата за осигуряване на качеството, което сме създали за данъчните данни Задлъжнялостта и дефицита са е, сърцевината на изискванията по отношение на данъчното законодателство според Маастрихт. Вече има много е, сериозен и строг режим за гарантиране на качеството. Следващият кръг около данъчните данни са показателите, макроекономическите, е, за е, таблицата. Разбира се, таблицата, съпоставителната таблица съдържа редица показатели, е, за които е трудно да се гарантира качество, тъй като събирането на тези данни зависи не само от, е, от е, обществения сектор, но и от частния сектор, например домакинствата. Така че за нас ще е по-трудно да гарантираме със същата степен на амбиция необходимото ни качество. Това обаче, което желаем, е да създадем подходяща система за гарантиране на качеството за показателите по таблицата, успоредно с задълженията, приложими към статистическите данни. Значи имаме статистически регламент и освен това регламент 479. Това е, е структурата, чрез която гарантираме качеството. Освен това, за показателите по таблицата, именно това искаме да предложим за следващия етап. А третият етап ще бъде следния. След като а, показателите по 2020 година, Европа 2020 се стабилизират и започнат да бъдат използвани наистина, тогава съм сигурен, че а, чрез политическите разисквания ще бъдем принудени тези показатели да ги обезопасим достатъчно Казва се, че щом се използва един показател за политически цели, той представа да бъде добър е, статистически показател. Тук имаме една празнота, е, примка. Е, сега, е, показателите по Маастрихта е, не представляваха интерес е, за никого, докато не започнаха да се използват по линия на Маастрихт. Едва след като започнаха да се използват чрез Маастрихтския договор, тогава се задвижи статистическата машина и показателите станаха интересни. Естествено, че е, това зависи и от ресурсите. Въпросът е, за ресурсите – не е абсолютен или не трябва да се поставя в такава светлина, но това ме кара да мисля отново за европейския почин, защото сега системата е такава, че 27 пъти преоткриваме колелото. Всяка една национална система. Спешно се поставя въпросът как да променим системата така, че да освободим необходимите ресурси за тази система за гарантиране на качеството. Благодаря. Свен. Благодаря, господин Радемахер, за това, че дойдохте тук. Искам да обърна внимание на няколко неща в нашия доклад. Едно от тях вече бе споменато. Показателите за стратегията Европа 2020. Това е нещо изключително важно и то като такова е отразено върху вашата веб страница. За съжаление, във връзка с показателите в екологичната а, сфера, а, сериите от данни и това, което беше предвидено за 2009 година и за почти всички критерии, а, много малко данни имаме а, за 2011 година. Малко повече за 2010. Това ни затруднява при планирането на европейското полугодие. Много полезно би било да е, съществуват актуализирани данни. Надявам се да имате такива или поне да ни кажете как можем да ги постигнем. Е, второ, вие говорихте е, за непредвидените е, или обословени от непредвидими фактори пасиви. Е, освен пенсиите, какво бихте добавили? Има други, може би, е, фактори, е, които проистичат от е, тъй наречения шесто пакет и за които трябва да помислим. Тъй като за нас няма смисъл, ако разни гаранции и други подобни механизми се използват за прикриване на двойно счетоводство и задлъжнялост. Нашият доклад е изричен в това отношение. Бихме искали данните по-лесно да се ползват от потребителите. Трябва да е по-лесно данните да бъдат използвани в графичен формат за целите на обучението, например. Знае, че вие се опитвате тук да работите по отделни страни. Аз съм ентусиазиран потребител на вашите данни, но ми се струва, че все още е, има какво да се направи и ми е интересно да чуя вие какво мислите по въпроса. Първият въпрос към мен ми се струва е и най-трудният. Да се усъвършенства актуализираността на екологичните данни, а и на социалните данни. Тук източниците на данни са с корено различен характер от източниците на данни в економическия и финансовия свят. Естествено, е, както е, виждате е, от документа БВП и повече, ние полагаме максимални усилия информацията ни да е актуализирана. Поддържаме тесни връзки с други служби на комисията тук не само Евростат има своята роля. В първия кръг на наваксване ще имаме много тесни контакти, например с съвместния изследователски център, за да съпоставим данните и на тяхна основа да изработим модел, който да се доближава повече до статистиката. Въпросът за нас е докъде можем да стигнем. И можем ли да подпечатаме определен модел, казвайки това е модел, който се основава на практически наблюдения. Можем да вземем пример от индекса на потребителските цени. Той сега е наистина актуален и Е, ние готвим по-бързи процеси и за тримесечните е, отчети и за ежегодните национални отчети, така че е, силно се надявам, че по отношение на социалните данни, с изключение на фактора труд, можем да постигнем много по-голям напредък. Не сме много добри по отношение на разпределението, например, докато по отношение на фактора труд имаме доста а, добри постижения. А, тук ще се опрем на проучването, наречено EU Silk. А, Иначе за околната среда, вижте енергетиката. През 2012 година данните много по-бързо се обнародват, отколкото в миналото. Проблемът е, че а, ние а, там извършваме смесване между различни видове данни. Затова е, обещавам да инвестираме максималното, да събираме максимален обем статистическа информация и може би е, в сътрудничество с колегите от съвместния изследователски център ще успеем да преодолеем недостатъците при някои от показателите. За обословените от неизвестни фактори пасиви и 6 пакета ще обособя 4 типа допълнителна информация. Първо, агрегираните сътрудничества. Второ, данните давани от правителствата. Трето, данните за пенсиите, които вече споменах. И а, четвърто, данните свързани с публично-частните партньорства. За тези четири категории планът ни е да ви дадем пълния спектър информация – така че е, цялата информация да ви стане достъпна, когато искате да нарисувате е, изчерпателна картина на финансовото състояние на държавите членки. Искам обаче да подчертая още веднъж задлъжнилостта, съгласно критериите от Мастрихт, е в сърцевината на това начинание. Ние е, по закон сме длъжни да обнародваме тези данни така, както законът изисква създателите на еврото са работили с брутни понятия, когато са дефинирали задлъжнилостта. Ние работим само с пасиви, а не с активи, докато сега вече се изисква да имаме информация и за пасивите, и за активите. По-трудно е да интегрираме тази информация, ако показателят ви е едностранен. Значи, за да се тълкува брутната задлъжнялост, вие би трябвало да видите и двете страни на баланса, и актива, и пасив. Това се опитваме да направим. Последно, по леснотата на ползване на данните. Доколкото знам, има среща с вас утре или в други ден. Ние тук много се радваме, че работите по този въпрос. Поддържаме тясна връзка с редица потребители, като ежегодно отчитаме тяхната удовлетвореност. Смятаме, че поначало нашите потребители са доста доволни от достъпа до данните, които предоставяме, но вие сигурно ще споделите е, много от своите лични наблюдения, които ще използваме, за да се усъвършенстваме по-нататък. Благодаря, Софи. Um, yes, thank you. Благодаря, госпожо председател. Кратък въпрос. В своите отговори, т.е. по-скоро в изложението си, заявихте положително отношение към всичко договорено към новите структури и правила, но в отговорите на въпросите сте по-предпазлив и е, за това се сещам за изложението на господин Окохом е, миналата есен пред нашата комисия. Той беше много любезен, но доста голям песимист за това дали това, което е било съгласувано по отношение на етичния кодекс, ще бъде изпълнено. Ако имаме обща валута, Доколко трябва да проявяваме разбиране към е, националната чувствителност, е, националните модели, националните системи? Да, всеки е, има е, своите лични работи, така да се каже, но имаме обща валута. И това, което стане с тази обща валута е, в резултат на ставащо в една държава, засяга и всички останали. Така че има някои държави, които просто не изпълняват това, което е предмет на споразумение. Е, тези е, статистически данни, които постъпват от тях, е, са най-меко казано ненадежни. И ако са такива, те със сигурност се отразяват върху ставащото в други страни. Ами, аз бях и любезен, и оптимист. Такава ми е работата. Обаче, е, използвах и един израз е, фактор на блокаж. Има такива е, фактори, които блокират изграждането на единна европейска статистическа система. Е, мога да бъда почтен в това да ви кажа къде според мен са блокажите. Ние е, тук сме в положение, което съвсем не е уникално за сферата на статистиката. Това е метаморфоза от, на координираните национални системи. Най-напред е, имате национални разбивки. И, и това е процес, при който има известна мъчителност, но съвсем е, съм съгласен, че сме стигнали до момент, в който се налага. Налага се системата да бъде изградена така, както е предписана от Европейския регламент за статистиката от 2009 година, защото там вече не се говори за национални координирани системи, а за единна система. Вече имаме е, система за единния пазар. Това съответства наказаното от вас. Представете си, че БВП на Холандия сега се изчислява на основата на статистическите данни за външната търговия, които не отговарят на е, системата от данни за външната търговия и използвани за БВП на всички останали страни защото Холандия казва, ние не вярваме на данните, които получаваме от съседите си, всички измервания ще правим сами. И тези национални измервания влизат в изчисляването на националния брутен вътрешен продукт. А, да, ще има автономия при изчисляването на БВП от всички държави и членки, но няма да има кохерентност. Нашето предложение е интервала на толерантност да бъде преодолян, затворен. Вторият важен момент е демографският. За момента ние търпим вариации в определението на живеещо население. Това не е 10% вариация, но е достатъчно голяма вариация, за да предизвика безпокойство. Така че измерването на живеещото население на територията на държава членка е, не е еднакво във всички държави членки. Затова поставихме началото на дискусия по този въпрос и ще излезем пред вас с предложение. Така че да стане ясно, е, че има едно определение е, за понятието resident population, население живеещо на определена територия във всички държави членки, както е, съществува такова определение в, е, други, е, в други посоки. Ще предложим промени. Имаме така намерение да извършим известни проби през следващите 6 месеца, за да видим дали държавите членки наистина ще възприемат единна статистическа система. Може би знаете, че Бундесратът в Германия вече се е произнесъл против регламент 3 е, с мотива, е, че е, тук се извършва нарушаване на принципа на субсидиарност. Това ни очаква. Съжалявам, че трябва да го кажа. Uh, uh, Благодаря, Ханс Петер. You, Благодаря, госпожо председател. Господин генерален директор Радемахер, аз съм ваш голям почитател, както знаете. Но по здравословни причини не можах така отблизо да следя дейността ви, както ми се искаше. Четохте ли днешния шпигел за Италия? Тук е публикуван списък отстъпки, действия, които са довели до присъединяването на Италия към еврозоната. Зная, че наистина се говори за доста отдавнашен исторически период – но е много интересно. Задават се въпроси за това как се е стигнало до там, включително тези въпроси се задават на хората от германското правителство, като че ли Евростат е имал участие в тези процеси. Около 1998 година са били дадени всякакви стък, стъкмистически данни. Е, било е посочено, че са продадени златни резерви и така нататък, и така нататък. И накрая Италия е приета в еврозоната. Под политически натиск. Хорст Кюл е, е споменат. Той е, тогава е, беше Отговорният служител, който заяви, че е особено рисковано Италия да се допуска в еврозоната. Като се има предвид е, стореното до тук за е, подобряване на вашите финансови и други ресурси, Можете ли да кажете, че от тук нататък, поне що се отнася до нашата работа, ние няма да допуснем в бъдеще друг случай като този на Италия? Вчерашна Италия може да е утрешна Полша. Този проблем а, с политическия опортунизъм присъства в европейския проект. А, когато беше а, предизборната кампания между Кол и Шредер, Италия просто трябваше да бъд, получи помощ, за да влезе в еврозоната. И лесно ми е да си представя, че и в бъдеще могат, може да се стигне до такива обстоятелства. Какво, от какво се нуждаете, за да не се стига до такива злоупотреби в бъдеще? Пигъл. Аз естествено чета Шпигел. Вече съм свалил последното издание на моя iPad. Не съм имал време да го погледна, но ще го направя. Става въпрос за период в края на 90-те години, когато позицията, ресурсите на Евростат бяха съвсем различни. Така че не е възможно да се прави сравнение. Нека да ви дам един показател. Тогава нямаше звено, което да работи с финансовата статистика. Имаше нещо като мини отдел, в който имаше двама-трима работещи. Много малко хора се занимаваха с а, тази статистика. Бяхме изправени пред необходимостта да проявяваме е, съзидателност, когато става въпрос за тълкуването на въздействието на финансовата статистика. Значи, виждате, в края на 90-те години в Евростата е имало трима души, които работят по този проблем. Сега имаме 50 човека, които работят само в отдел финансова статистика. Проведохме посещения с ръководни органи и политици в пет държави членки. Говорим и с местни и регионални власти в Германия и Австрия, например. Сега мога да кажа, че поддържаме инвентарен списък, който ни дава възможност да оценим качеството на събираната финансова статистика във всички държави членки. Веднага след като забележим значим риск за качеството на данните, ще започнем така наречената методологична визита. Това е термин, който професионалистите използват, когато става въпрос за създаване на рискована ситуация. Когато става въпрос за фискални данни, положението е съвсем различно спрямо 1998 година. Какво липсва според Евростата? Основният проблем са средствата, както и ролята и въздействието на нашите колеги в държавите членки – и тяхната възможност да контролират и координират случващото се в самите държави. То обаче е и част от предложението за изменение в регламента за статистиката, така че ще видите как предлагаме да се укрепи ролята на координатор от страна на националните статистически институти и това всъщност е липсващата брънка, която би позволила на нашите колеги във всяка една столица да се превърнат в статистическия орган, който ще може да контролира случващото се в съответната страна. Благодаря, Лиам. Мерси. Благодаря. Имам три конкретни въпроса. Първият е свързан с Гърция. Наясно ли беше Евростат с надежността на данните за гръцката задлъжнявост преди да започне кризата? Във връзка с въпроса на колегата за Италия, Бих искал да чуя вашия отговор. Вторият ми въпрос е свързан с това, което казахте за показателите, които могат да ръководят економическата политика. И в сегашния дебат за бюджет, за фискалния договор, има едно понятие, което се нарича е, структурен дефицит, което е в сърцевината на дебата. И искам да попитам как изчислявате този показател и смятате ли, и, и, какво е мнението ви за а, уместността на този показател, тъй като според много економисти той, той, той се променя. Конюнктурната политика из, предполага тази промяна. И за това ние не можем да не си задаваме въпроса доколко е подходящ този показател като основа, на която да се е, ръководи економическата политика. И последният ми въпрос е свързан с, с това, което казах е, колегите е, от групата на зелените. Програмата на ООН за развитие има един показател за човешкото развитие. Там то отразява качеството на растежа. Има ли Евростат подобен показател? Вие споменахте за екологичен показател, но има ли показател за човешкото развитие, по който да размишлявате? Много ви благодаря. По първи въпрос. Знаеш ли Евростат какво се случва? Аз е, ще ви върна към нашия доклад от януари 2010 година. Там се казва. А между другото, погледнете и през комуникетата през годините. Оказва се, че с едно изключение от 2005 година насам Евростат винаги е изразявал резерви относно данните от Гърция. Винаги сме поставили въпросителна по отношение на оповестяването на данните от страна на Гърция. Това потвърждава, че сме имали съмнение. Значи, знаели сме, че има проблеми. От друга страна, ние бяхме в ролята на нещо като прокурор, който вижда, че има определени е, сигнали за нещо нередно, но не можем да ги докажем. Е, имахме въпроси свързани с данните. Аз лично отидох в Гърция, това беше първата ми мисия в Евростат и издавах въпросите. Направихте ли проверка на това, това и това и е, имахме потвърждения, подписани от министъра, че всичко е наред. Беше невъзможно да се докаже противното. И ето защо използваме една необичайна формулировка от доклада в 2010 година. Казваме, че е имало е, целенасочено предоставяне на а, погрешна информация. Така че е имало преднамереност в а, публикуването на тези погрешни данни. Тогава обаче нямахме правомощия за да изискаме проверка на съответните документи. Сега има промяна, имаме такива правомощия и всъщност това е и отправната точка за оттеглянето на резервите, защото сме видяли отчетите. На второ място структурния дефицит. Това не е понятие, което се използва в статистиката. Ние използваме понятието дефицит такова каквото е в регламента. Става въпрос за дефицита на правителството и ние го измерваме на три месечия и годишно и така се вижда и е, развитието и промените в развитието. Третия въпрос е индекса на човешко развитие, който се използва от ООН. Ние не използваме този показател, тъй като има редица критики тук. Има и една схема за рейтинг в рамките на този индекс. В него се включват цяла поредица от показатели, които е, са част от официалната статистика. Ние не смятаме обаче, че официалната статистика трябва да събира на едно място 20-25 различни показателя от различни области в рамките на една схема за рейтинг, чиято цел е да се определи цялостен индекс. Това е един събирателен показател. Аз препоръчвам да отидете на нашата веб страница и да видите доклада за устойчиво развитие от страна на Евростат. Там ще видите всички съставки на индекса за човешко развитие са поставени с политическите цели и стойностите за тях. Това правим и по отношение на Европа 2020 година. Взимаме е, различните показатели и ги се измерваме спрямо целевите стойности. И съответно може да се види кой показател е, е отговаря на предвиденото и кой не. И се появява е, известен знак там, който показва, че нещата не вървят както трябва информацията е лесна за смилане и се вижда кога Европа изпълнява предвиденото и кога не. По отношение на схващането на гражданите за нашата политика, от следващата година нататък ще включим информация за благоденствието и благосъстоянието, така както го виждат самите граждани. Това ще бъде в така нареченото проучване EU Silk. Това е проучване за доходите и стандарта на живот в Европа. Там ще се включат показатели за здравеопазване, за трудов пазар, за образование и така нататък. В допълнение ще поискаме от европейските граждани да определят как виждат своето положение, своето здравеопазване – и така нататък. И това ще ни даде по-пълна картина не само по отношение на фактите, но и по отношение на самите схващания. И накрая Антолин. Bueno, muchas gracias eh, por estar aquí. Yo quisiera hacer dos Благодаря за това, че дойдохте тук. Няколко въпроса. Един от тях много конкретен – как може да се подобри статистическото въздействие на регламентите. Говорим за малки и средни предприятия, говорим за изключения относно някои счетоводни изисквания. Можем ли статистически да измерим последиците от тези мерки или ще трябва да събираме данни по някакъв друг начин? Можем ли да имаме съпоставими данни в реално време? В стратегията ЕСА 2020 става въпрос за корелация. Трябва да се включат данни от статистиката за цялата страна и за регионите. Може ли да има подобрение в тази дейност? Ако позволите, ще направя разлика между двата и въпроса регионите и въздействието. В рамките на официалната статистика ние не измерваме въздействието на политическите мерки. На някои места случайно има съвпадение с това, което правим в рамките на обичайната програма, така че има е известно съвпадение, но няма връзка между, например, бремето за малките и средните предприятия от една политическа мярка. Сега ще има промяна в законодателството и виждаме маржа на бремето. Това ще трябва да се измери чрез стандартния модел за разходите, който съществува в голям брой държави членки. В в рамките на предишната ми кариера, в рамките на германската статистическа служба, трябва да кажа, че този институт можеше да ви даде за Германия подобна информация, но за момента това не е официална статистика в рамките на Европейския съюз. По отношение на регионите, и между другото това е нещо много важно, имаме голям брой показатели и не е разумно да се сравнява една малка страна като Словения с Франция, например. Особено когато става въпрос за трудов пазар, социална статистика, трябва да има разбивка по региони. Това прави статистиката относително скъпа, защото може да си представите, че за да имаме надежни данни за един регион, трябва да има една стабилна извадка за съответния регион. Ние обаче полагаме сериозни усилия, най-вече когато става въпрос социална и екологична статистика, да направим разбивки по региони, които да са по-близко до а, онова, което ще е необходимо за да се сравни Мецоджорно с Словения. Южна Италия със Словения. Благодаря, каза председателката. Европейския парламент подкрепя Евростат, макар че си спомням, че веднъж кръстосахме шпаги в рамките на един тристранен диалог. Винаги сме се опитвали така или иначе да е, тълкуваме по-добре данните за съответните региони. Ако не се лъжа, имахме е, известно разминаване, разнобой. Е, там е, имаше проблем с някои данни от страна на Германия. Парламента винаги е споделял притесненията на Евростат относно Гърция. И ето защо сме работили винаги за повече правомощия на Евростат. Искаме по някакъв начин да има преговори в рамките на триалог и те да са изпреварващи, вместо да се оказваме в ситуация на кризи. Естествено, подкрепяме и всички доклади, свързани с статистиката. Ще продължим да подкрепяме тези доклади. Аз нямам въпрос към вас, просто искам да кажа, че ние ви подкрепяме, когато става въпрос за това, че е, трябва да се гарантира, че данните са точни. Мисля, че ако държавите членки е, имат суверенитет върху своите статически данни, те имат суверенитет и върху на БВП. Е, тоест, е, не може да имаме система на пълно доверие преди да е, сравняваме съпоставими неща, преди да събираме статистика по един и същи начин. Благодаря ви още веднъж. Сигурна съм, че ще бъдете наш гост и в бъдеще. Бяха зададени интересни въпроси и вие, както винаги, демонстрирахте вашето експертно познание. Благодаря. Имаме ли нещо по точка разни? Не, нямаме. Следващото ни заседание е на 14 май в Брюксел, не по обичайно време, от 4.30 до 8 часа. Става въпрос за много важно гласуване по отношение на пакета от две мерки, ипотеките и директивата за капиталовите изисквания. Всичко това ще бъде на 14 май от 4.30 до 8 часа. Благодаря.